Е, поправя се. Няма никакви възражения повдигнати по коригендума, затова той се а, е, приема. И така, преминаваме към разискване за механизмът за свързване на Европа след 2020. Комисаря Булц има думата. Уважаеми председателю, благодаря ви за това, че имам възможност е, да обменим мнения по очакванията на Европейския парламент по отношение на механизма за свързаност на Европа след 2020 година. Комисията възнамерява да приеме своето предложение за регламент на 6 юни. На 5 май пакета за МФР създава възможности за определене на дизайна и за определене на приоритетите по механизма за свързане на Европа. Ние знаем, че има високи потребности от инвестиции в инфраструктурата на Европа за 2021-2027. ТНТ само ще изисква 350 милиарда инвестиции. В допълнение трябва да се справим с предизвикателството за декарбонизацията и цифровизацията на транспортния сектор. Трансграничното измерение е в основата на добавената стойност, която дава Съюза. Ефективно ефективна свързаност означава, че трябва да имаме свързаност, която е интелигентна, сигурна. Затова аз съм за модернизирането на механизма. Механизмът е сред малкото програми, в която се предлага по-висок бюджет от комисията в размер 42,3 милиарда, 34 милиарда ще бъдат за транспорта. Ние искаме да се запазят сегашните нива в бюджета с 12,8 милиарда и допълнителни средства. 6,5 милиарда ще бъдат предвидени за транспортна инфраструктура за двойна употреба за граждански и военни цели. Също искам а, да се спра на а, 6 момента, отбелязани в резолюцията на Европейския парламент, които за мен са важни. Първо по приоритетите. Напълно съм съгласна, че е важно да се намери нужния баланс между развитието на нова инфраструктура и модернизирането на съществуващата такава. От една страна, съгласна съм, че трябва да се акцентира върху трансграничните участъци и липсващите връзки по коридорите. Именно тук е необходимо да има приемственост, за да се приключат големите проекти, които се подкрепят по сегашната програма. От друга страна, много по-силен акцент трябва да се постави върху модернизирането на съществуващата инфраструктура. Ние трябва да продължим усилията по отношение на РТМС и Сезар, за да продължи цифровизацията и тя трябва да получи допълнителна подкрепа. Ние искаме да преминем към кооперативна а, взаимосвързана мобилност. Същевременно искаме нашите мрежи да бъдат по-устойчиви на климатичните изменения и на природните бедствия. Географското диференциране между цялостните и основните мрежи не винаги е много добра. Затова предлагаме да се обхванят и по-широките мрежи там, където е необходимо. Но това може да стане само чрез съвместни усилия. И така стигам до вторият момент, който е свързан с синергията между транспорта, енергията и цифровия сектор. Автоматизираната мобилност, например. Ние ще създадем възможности за подобна синергия, като предлагаме рамка, която ще бъде отворена максимално за синергии. Ние а, трябва да създадем а, също списък а, от сфери, а, които ще бъдат а, включени и там трябва да се прояви гъвкавост. На трето място за средствата по кокизионната политика ние а, предлагаме 11,2 милиарда евро да бъдат а, прехвърлени а, от а, програмата за кохезия към механизма за свързаност на Европа. Ние също имаме предвид и трансграничните връзки, които да бъдат финансирани в по-висока степен. Също Invest EU и Blending са важни, за да могат да се оптимизират инструментите. Затова ние искаме да се създаде един единствен инструмент Invest EU. Там ще има специален раздел за инфраструктурата в допълнение към механизма за свързване на Европа, който няма да има специфични финансови инструменти. Що се отнася до блендинга, до съчетаването на грандове и финансови инструменти, но тук трябва да има възможност да се използват и не европейски финансови инструменти. Има нов компонент на СЕФ – военна мобилност. Това е във връзка с новата инициатива в сферата на отбраната – 6,5 милиарда е предложения бюджет. Това може да се приложи чрез механизма за гарантиране а, на адаптиране на инфраструктурата, използвана за граждански цели, за да може да се използва и за военни цели. Като същевременно се държи сметка а, за гарантиране на нормална мобилност а, за граждански цели. На следващо място са необходими много инвестиции в енергийната инфраструктура, която да позволи декарбонизирането на енергийните системи. Мрежите, електропреносните мрежи трябва да бъдат подсилени, те трябва да бъдат цифровизирани, по-интелигентни, да бъдат по-ефикасно управлявани. Някои от тези мрежи могат да се използват също и за синтетичен газ, за пренос на синтетичен газ. Затова е необходима целева обществена подкрепа, за да може да се реализират необходимите инвестиции. Това е важно, когато инфраструктурата включва важни външни фактори, като сигурността на доставката, солидарност, иновации. Механизма за свързване на Европа има много важна и нарастваща роля. За това е необходим амбициозен финансов пакет в подкрепа на синергията, която споменаха за между транспорта, енергетиката и цифровата сфера. Освен това, механизма ще трябва да осигури инвестиции за а, предстоящи проекти за гарантиране на енергийната сигурност. И така ние сме си определили един механизъм за свързване на Европа, който е амбициозен, но който гарантира сигурност и затова разчитам на подкрепата на Европейския парламент да бъде гласувано това предложение. Благодаря ви, госпожо комисар. Сега към изказването от името на политическите групи. Господин Маринеско от НП за минута и половина. Благодаря. Уважаеми господин председател, уважаема госпожо комисар, благодаря ви за тази информация. Очевидно е, че транспорта, енергетиката, инфраструктурата за тях са в основата на економическото развитие. Механизма за свързване на Европа е високо ценен и в държавите членки, и в комисията. Комисията смята, че това е един успешен проект. Направени са важни инвестиции в летища, в железопътна инфраструктура и така нататък. Съответно, очудващо, че средствата, които се заделят за този механизъм за периода след 2020 година, пораждат известно объркване. Объркването идва от е, разликата между реални цени, и прогнозируеми цени, както и от смесването на инвестиции за военна инфраструктура и гражданска инфраструктура. Надявам се, че всичко това ще бъде изчистено в крайна сметка. Надявам се, че комисията в крайна сметка ще предложи поне 50 милиарда за след 2020 година, тъй като средствата в момента са по-малко. По отношение на енергетиката има е, подобрение. Да, същото въжи и за телекомуникациите, но не можем да кажем същото за транспорта. Надявам се, че когато ще представите предложението, ще промените малко сумите и ще подкрепите и транспортната инфраструктура. Благодаря сега от името на социалистите и демократите госпожа Аяла Сендер за една минута. Muchísimas gracias, presidente. Благодаря, господин председател. Много от нас биха предпочели да работим. Господин Мариновски каза, че иска да работят отделно. Ние социалистите предпочитаме да работим с либералите и да привлечем на наша страна целият парламент. Това е една позиция, която би подкопала механизма. Предишния механизъм е, беше успешен, е, но има очаваща нужда от инфраструктура в последните е, 10 години. Е, Стойността на тези инвестиции бе огромна. Е, в следващия период е, трябва да проявим реализъм. Е, в момента става дума за 12-13% е, бедката е, е да върнем тези пари в бюджета, за което са ни нужни е, неотложни синергии между транспорта и енергетиката, чисти автомобили, екологично чисти автомобили, които се произвеждат вече, но никой не знае нищо за тях, нито знае как да се управляват. И накрая ни трябва е, изпълнение от страна на страните, чието национални програми не е, отговарят на е, поетите от Европейския съюз ангажименти. И това също не търпи отлагане. Благодаря сега от името на консерваторите и реформистите, господин Златовски, за една минута. Благодаря, господин председател. Госпожо комисар, господин, господин комисар, наистина е, с, е, този механизъм е от особено значение и е, е много полезен за кохезионната политика. Е, сега бъдещето е, до 2020 е, до голяма степен зависи от е, трансевропейското е, е, транспортна мрежа. Е, в следващата многодишна финансова рамка трябва да бъде е, взето предвид и това е, и съответните връзки с е, инфраструктурата в селските райони. Е, трябва да видим как ще се развие нататък е, мобилността, автоматизацията. Това са отделни е, елементи от пакета за мобилност. Свързване на Европа опира и до програми за инвестиции в инфраструктурата. Всичко това са елементи, които застрашават целият механизъм. Наистина, във всички случаи трябва да да се борим за повече средства. Направете го, госпожо комисар. Благодаря сега господин заместник председателя Теличка има думата от Алде за минута и половина. Благодаря ви. Очаквам утре да приемем една добра резолюция. Комисията трябва да гледа на тази резолюция сериозно, като подкрепа за вашите усилия към подкрепа за предизвикателствата. Има някои негативни е, сигнали. Е, да, механизмът е, е успешен, но когато виждаме в постоянни цени има намаление на финансирането с 13%, нещо, което този парламент не разбира. Що се отнася до оценката, мисля, че можем да се справим по-добре, що се отнася до европейската координация, да се направи реална оценка на постигнатия напредък, за да покажем на гражданите. Не става дума за това колко средства са заделени, какви са реалните резултати. Три кратки бележки. Първо, сложната е връзка с Хоризонт 2020 или с EFSI, това трябва да бъде акцентът ни. На второ място, да, на съчетаването на безвъзмезни помощи а, с финансови инструменти. И на трето място, ние трябва да разбираме, а, че а, принципът е или използваш, или го губиш. Това е а, в основата на успеха на тази програма. Благодаря ви. Сега господин Селикиотис от името на Обединената левица за една минута. Благодаря. Е, тази програма за свързване на Европа е, е много важна, за да се е, свържат и енергетиката и транспорта, освен всичко останало в крайна сметка трябва да сложим край на работата на, парче. Трябва да помислим за такива форми на инвестиране, които да ни помогнат да постигнем целта и да бъдат насочени там, където е най-необходимо. Тази програма, програма трябва да се е, приема, да се изпълнява, но да не трябва да се злоупотребява с нея за една милитаризация на Европа. Е, трябва да подобрим е, военната е, мобилност, е, но това е друго. Е, тази, е, този механизъм трябва да носи ползи за обществото, за регионалната сближаване, за развитие на районите, за създаване на нови работни места и за е, прилагане на е, екологичните е, политика на Европейския съюз а не да се преодолеят отделни проблеми в отделни държави членки. Сега госпож... господин Ван Декам за една минута. Благодаря, господин председател. Тази вечер обсъждаме една много успешна програма, познатия на всички механизъм за свързване на Европа. Той е насочен не само към транспорта, но и към енергетиката и далеко съобщителните услуги. Мисля, че изминалия период демонстрира, че това е една от най-добрите инвестиционни програми на Европейския съюз. Ние не говорим за субсидии или за финансиране от страна на държавните органи, ние говорим всъщност за инвестиции в бъдещето на Европейския съюз. Целта тази вечер е да приканим комисар Болц да направи онзи последен необходим скок към новия етап на развитие на механизма. Трябва да има едно по-голямо разширяване на програмата, както вече беше подчертано. Това е което мога да кажа толкова късно тази вечер. Благодаря. Госпожа Демонте за една минута. Благодаря, господин председател, госпожо комисар. Дебата за средствата за механизма за свързване на Европа трябва да има предвид дългосрочната перспектива. Инвестирането в инфраструктурни проекти изисква огромни средства, а това изисква и добро планиране. Тоест, ние не само трябва да обновим механизма за свързване на Европа, а и да го прилагаме по начин, за да може да бъдат завършени основните транспортни мрежи. Никога не сме имали по-голяма нужда от развитие за гарантиране на растеж. Не става дума само за основните коридори, а за цялата инфраструктура. Благодаря, господин Салини, за една минута. Благодаря, господин председател. Господин Маринеско, е, изказването на господин е, Маринеско по механизма е, наистина казва, че това е един от основните приоритети на Европейския съюз. Тук става дума за взаимовръзка и за новаторство. Появата на този, на този механизъм е, още при създаването бе, е, целта на, на неговото създаване бе да се състоят средства в е, инфраструктурата, да се насърчават альтернативите горива, неща, които са необходими, за да, да справим с проблемите и да постигнем целите на декарбонизация но няма никакво оправдание да се съкрещават средства за него защото важно е не само обема на средствата, но и структурата на този механизъм. Е, безвъзмезните помощи, както и е, независимо финансиране трябва да бъдат е, добре оценени преди да бъдат комбинирани. Благодаря сега спонтанните изказвания. Пет молби имам. Милан Бон има думата първо. Благодаря. Транспортната инфраструктура е от фундаментално значение за Европейския съюз. Това е едно от най-видимите измерения на допълнителната полза на Европейския съюз. Добре да се подобри инфраструктурата, да се е, подобри сплотеността, да има по-добър достъп в рамките на вътрешния пазар. Всичко това са двигатели на растежа. Съответно, Европа трябва да бъде по-добре свързана не само по отношение на транспорта, трябва да се завършат е, базовите мрежи до 2030 година. Искам да подчертая, че е много важно да се подобри дейността на пристанищата и на градовете на Атлантическото крайбрежие на Европейския съюз. За да стане това, трябва да добавим нови а, е, сектори към европейските коридори. Ето защо трябва да променим механизма за свързване на Европа и се надявам, че той ще вземе предвид Атлантическите коридори. Надявам се, че ще вземете предвид предложенията на испанското правителство, които засягат североисточната част на Иберийския полуостров. Освен това се надявам, че бюджета за механизма ще отговори на нуждите на тази тази толкова важна инициатива. Благодаря. Благодаря сега господин Мариас. Заповядайте. Благодаря ви. Благодаря, господин председател. Механизма за свързване на Европа е изключително важна програма след 2020 година, но са необходими капитали, инвестиции. Трябва да говорим за проблемите, свързани с мобилността и иновациите. Освен това, трябва да се помогне на държавите, които са малко по-изолирани, като моята страна Гърция, която се намира в периферията на Съюза както и на егейските острови, които са откъснати от континента. Необходимо е за тази цел да им се помогне, за да се намалят разходите за транспорт, за транспортирането на продукти към тези острови чрез съответните програми за регионално развитие. Трябва да се модернизира също и съществуващата инфраструктура. Господин Бенито Силака има думата. Bueno, podríamos llamar al fondo Conectar Europa бихме могли да наречем този механизъм фонд за наложена и безмислена инфраструктура. Защо? Милион и две, милиард и 200 милиона са заделени за замършаващи газови, замършаващи околната среда газови газопреносни инфраструктурни е, обекти. Е, граждани е, се бунтуват и се оплакват от това. Събират се подписи свързването на градовете може би ще коства твърде много и то на гърба на гражданите. Тарифите тата ще се качат допълнително е, това няма да насърчи използването на обновяеми източници, защото при това взаимосвързване е, ще има 6 пъти повече е, ограничения, отколкото използването на ветрова и други енергия. Трябва наистина да мислим за декарбонизацията и други фактори. Благодаря сега, господин Новаков има думата. Благодаря. Мисля, че нямаме нужда от бюджет, за да рекламираме Европейския съюз. Достатъчно е да представим резултатите от механизма за свързване на Европа, защото на нашите европейски пътища има повече политика, отколкото асфалт. Всички сме съгласни, че най-голямата причина за катастрофите са задръстванията, тесните места. Всъщност най-добрият начин да премахнем тези тесни места е да развием механизма. Всички смятаме, че трябва да се приключи е, системата на трансевропейските мрежи имаме нужда от е, половин трилион. Въпреки това не го правим. Мисля, че можем да се справим по-добре. Мисля, че има напредък относно механизма. Той е голям, значителен. Мисля се обаче, че е необходимо да създадем други инструменти на влияние върху държавите членки, за да ги накараме наистина да се приключи работата по трансевропейските транспортни мрежи и това трябва да стане максимално бързо. Благодаря и сега давам думата на колегата Пимента Лопес. Заповядайте. Благодаря, господин председател. Комисията се опитва да представи нещата по а, смекчен вид. Необходими са публични средства, също публично-частни партньорства. Виждаме също проблеми с гарантиране на добри условия на труд – Предвиденият бюджет от комисията не е достатъчно. Кохезионните фондове без условно не се предлагат за тези цели. Имам предвид в Португалия, например, не се правят нужните инвестиции за подобряване на бъдещето на гражданите. Благодаря. Сега комисаря Булц има думата.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 Уважаеми е, депутати, благодаря ви за тази е, дискусия, която наистина е, показва необходимостта да бъде засилен този механизъм до 2020, както бюджетно отношение, така и като приоритети. Периода до 2020, ще, след 2020 ще бъде от решаващо значение за успешното завършване на трансевропейска трансгранична мрежа. Увеличение от 2,5 съвет ще е, допринесе за постигане целта. Е, отбелязах си вашия интерес, е, приоритетите ви и необходимостта от синергия, е, в инфраструктурните проекти. Само да доразвия някои от вашите коментари. Първо, бюджета за механизма. Многодишна финансова рамка, предложението за нея включва едно амбициозно предложение за бъдещето на, це, на механизма. Това е сред малкото програми с увеличен бюджет, който възлиза на 30,6 милиарда е, е, евро е, от 21 до 27, близо 20% завишаване на сегашния бюджет, текущия бюджет. Предложението в годишната финансова рамка запазва е, съществуващите елементи в пакета е, за кохезия и общия пакет, но той засилва и е, стълба за военна мобилност. В трудни времена, като например оттеглянето на Обединеното кралство, това е значително постижение. Това сочи, че механизмът се счита от комисията за ефективен инструмент, който има смисъл смисъл, който добавя е, полза към е, е, един европейски пазар. Сега, средствата заделени за мовената мобилност с, води до укрепване на инфраструктурата, защото цялата тази инфраструктура ще използва за граждански цели, като същевременно ще се силва и военната мобилност. По синергиите между транспортни, енергия и цифров сектор това ще стане чрез една съвместна работна програма, съвместно финансиране с възможността да се е, прилага по-висок процент на съфинансиране в съответния е, отрасъл. Разбира се, трябва да определим ясни критерии, по които ще се осъществява тази синергия. И сега да повторя отново колко важен е принципа използвай или губиш, е, възползвай се или губиш. Това е един от основните принципи, който ни е, гарантира висок е, степен на изпълняемост. Още през първите три години комисията получи, постигна над 50, 90% благодарение именно на, на стой, стойчивото спазване на този принцип. И сега, приоритетните проекти, въпросът, който е, бе поставен от един от изказалите се. Много от държавите членки е, предлагат нови е, от, сектори. Ние не можем да поемем е, допълнителни, много от тях, но е, доста ще бъдат е, отразени, разбира се, тези, които отговарят на съответното приложение към регламента. В края да ви благодаря отново за възможността да ви е, представя първоначалната структура на предложението ни, което ще излезе е, в началото на юни. Благодаря ви и за подкрепата. Ще ви помоля да продължите да, пока... да, да, да давате тази подкрепа и очаквам е, дискусията ни в следващите месеци в тясно взаимодействие с колегите, които отговарят за енергетика и цифровизация, за да можем бързо да напреднем по това толкова важно досие. Благодаря. Благодаря, госпожо комисар. Е, сега приключваме